ямбулската петиция, може би нещо ще е, дадат. Сигурно, да, това е добре. Добър ден на всички. Ще започнем работа в Комисията по петиции. Няколко съобщения. Господин Мачони, моля да го извините, защото госпожа Мачони няма как да присъства на нашето заседание днес, ще заместя аз. Приветствам присъствието на делегация, която е гост в залата. Делегация от Саксония провинция Саксония. ще присъстват днес на заседанието на нашата група в дъното на залата. Добре дошли сред нас. Господин Яр, се сблъска с известни затруднения транспортни, така че ще закъснее за днешното ни заседание. Добре сте дошли сред нас, така че с удоволствие се радваме на вашето присъствие днес. Благодаря, господин председател, за възможността, която ни се предоставя, е тази покана, която ни беше отправена да участваме във вашата работа. Благодаря. Председателят. Предполагам, че ми благодарихте, но много късно се включих и не чух добре превода. Ако може да повторите. Благодаря, господин председател, за тази възможност, която ни се предостави да участваме на вашето заседание. Ние сме членове на комисията петиции, така че с удоволствие ще участваме на вашето заседание. Председателят от името на всички колеги, Надявам се, че ще се чувствате добре в е, е, нашата комисия. И а, е, така, нека да продължим. Приемане на проект за дневен ред. А, има ли желаещи а, да. А, има ли възражения? По първа точка няма. Приема се дневния ред. Одобрение на протокола на заседанието 8 и 9 октомври 2012 година. Има ли бележки, препоръки? Няма. Трета точка. Е съобщение на председателя. Току-що ги направих. Вносителите на петиции са пристигнали. Тук са е, така че ще започнем с петиция 5 и 6, 5 и 6 точка. Така или иначе ще разгледаме двете петиции заедно. Е, тъй като е, носителя ни препоръчва да започнем с точка 6, но аз ще ви представя и двете. Петицията, внесена от Жо Мари Сервая относно генетично модифицираните организми и пчеларството. Мисля, че вносителят е сред нас. Господин Сирва. който ще представи и петиция 812 от 2011 година относно смъртността на пчелите в Европейския съюз. Имате думата, господин Серва. Voilà. Mesdames, mesdames et messieurs. Дами и господа, европейски депутати, благодаря ви е, за това, че съм тук сред вас, въпреки е, трудния транспорт, затруднения транспорт поради сложните метеорологични е, условия. Ще ви представя нашата петиция, петиция относно генетично модифицираните организми и пчеларството. Аз всъщност не съм Жан-Мари Серва, а Оливие Фернан, представител на а, организацията на а, пчелу, пчеларите. През декември 2011 година взехме решение да внесем тази петиция след решение на Европейския съд Реба Блок, решението се нарича, и е свързано с ГМО царевица, която не трябва да се използва. И съдът подчертава, че медът също трябва да бъде обвързан с изискване за разрешително, когато ГМО присъстват в хранителни стоки за да се запази здравето на потребителя и свободата му на избор, използването на генно модифицирани организми трябва да бъде обект на разрешение и да бъде вписано в етикетите. И а, нашите институции обаче сметнаха, че меда, пчелния мед трябва да бъде изключен от тези изисквания – но смятаме, че е несъвместимо пчеларството и използването, отглеждането на ГМО. И след появата на ГМО в плантациите, нашите пчелари са силно притеснени. Освен това, използването на ГМО в 99% от случаите е свързано с употребата на пестициди и един модел на селско стопанство несъвместим с пчеларството. Много от потребителите са силно разтревожени за своето здраве и пазарните качества на пчелния мед, защото това е пар екселанс природен продукт. Ние се обединихме с други организации, освен Организацията на пчеларите и изискваме да се забрани културата на царевица Монсанто 816 и е изключително важно да се проследи това въздействие върху пчелните колонии и продукта. Освен това, искаме да се спази правото на прозрачност италианските и немски организации, както и белгийски, се присъединиха към нас. петицията е изготвена на четири езика – френски, английски, италиански, испански и немски. за, в рамките на няколко месеца 360 хиляди подписа бяха събрани – а ние не сме професионалисти в сферата на петициите, но това наистина е голям успех за нас. Това показва, че гражданите отделят огромно значение а, на а, производството на пчелен мед. Днес се предлага едно изменение, законодателно изменение, което а, не отчита реалната ситуация – и се изисква а, изменение на директивата за меда, така че да не се а, включва, записва в етикета наличието на ГМО. Пчеларите не искат а, да съдействат за това, защото пчелният мед е природен и здравословен продукт трябва да остане такъв продукт. Така смятат и нашите граждани. И ако в него има следи от ГМО. Това трябва да бъде посочено в, е, на етикетите. Нашата петиция днес повече от всякога е актуална, защото комисията не ни предоставя очакваните решения, а и ние не искаме потребителите да бъдат жертви. Ние искаме реална защита, на пчеларите, на пчелните колонии и на продукта. Благодаря ви. Благодаря ви за това изложение. А сега давам думата на представителите на комисията. Благодаря, господин председател. Радваме се, че имахме възможност да изслушаме позицията на пчеларите, защото въпросът с пчелите е нещо, което е много важно. Вече е втора петиция, имаме връзка с пестицидите, имахме. И това е много важен въпрос, който ние се опитваме да решим още вече от няколко години, но проблема е труден. Във връзка с решението на съда от септември 2011 трябва да се посочи, че съдът повдигна много важен въпрос, но съдът не е тълкувал правилно въпроса за цветния прашец, за полена. Е, и, за това трябва да се изясни статута на, на прашеца, на полена в, медът. той не е добавка, от, е, който добавят е, пчеларите или стопаните в е, меда, това е нещо, което пчелите носят. И затова много важно е да се направи тази разлика. И когато няма тази разлика, тогава съвсем друг става въпроса с обезначението на етикетите върху съдържанието на генномодифицирани организми в меда. В Европейския парламент през четвъртък ще се обсъди доклада на Кодуя Ролинг в Комисията по околна среда. След решението на съда подехме няколко инициативи, защото преди всичко искахме да получим мнението на органите, които отговарят за продоволствената сигурност и безопасността на храните, да ни кажат какви са рисковете. Защото, както казах в началото, светният прашец не беше тълкуван правилно. Европейският орган за безопасност на храните потвърди, че поленът, който е от царвица Монсанто, 60-70, няма нито въздействие върху околната среда, нито върху човешкото здраве. Поискахме от Монсанто да поиска разрешение съгласно правилата, за да се позволи официално използване на полена на царвицата 810 на Монсанто. И сега е, необходимо е продължаване на разрешението за използване на царвицата 810, която, е, е, което изтече вече, това разрешение изтекло преди 4 години. В общия център за научни изследвания и в общата референтна лаборатория трябва да се види как точно ще се извлича и ще се квантифицира съдържанието на полена в меда. Става дума за какъв ще бъде точно методът за извличане на полена от меда и за изчисляване на процентите на генно модифицирания полен спрямо общото. И този метод на извличане и установяване в момента е на лице. И страните могат да го използват, за да правят необходимите тестове съгласно този метод. И последно, четвърто, съвместното съществуване на геномодифицирани култури и традиционни култури в земеделието. Ние поискахме от Европейското бюро по съвет съществуване на ГМО и а, а, другите култури а, а, да дадат мнение относно това каква трябва да, какво трябва да е разстоянието между тези култури, за да се а, предотврати контаминация. Контаминация било чрез а, насекоми, било чрез, чрез вятъра и в случая става дума, разбира се, за ГМО прашец. Разбира се, става дума и за пренасенето на полена от пчелите, защото една пчела обикновено лети е, е, около 3 км в радиус около кошера си. И бюрото за съвместното отглеждане на тези култури в момента разглежда въпроса. И той установява, установява се, че общо, значи, полена не е повече от 0,1% от количеството на меда. Става дума за ген, геномодифицираният полен. Но трябва да се спомене и нещо друго необходимо е а, значи, да се спре а, а, изпълнението на всички проекти за ГМО, които са свързани а, а, с а, полен. А, по момента имаме разрешение за царвицата 810. А, а, става дума за растение, което обикновено не се опрашва от пчелите. Има още други такива. Става дума вече за соя, памук, цвекло и картофи. Това са, които те нямат растенията нито нектар от тях, нито полен, който да събират пчелите. А пчелите кацат върху тези растения, било за да използват влагата в листата им, било по други причини. Но това е въпрос, на който ще разгледаме по време на втората петиция, която ще разгледаме. Колкото за растенията, които а, имат поле и които могат да бъдат генно модифицирани. Токсичността на този полен върху пчелите е задълбочено проучена от Европейската агенция по безопасност на храните. Поискахме тази оценка да обхваща въздействието на геномодифицираните организми върху а, определени организми, преди всичко върху пчелите. И в светлината на това искане агенцията установи поредица от критерии, за да може а, внимателно да се оцени значението на риска за насекомите и особено за пчелите, който носят тези ГМО растения с техния полен. Вносителите на петицията а, поискаха да им бъде предоставен протокола. Тези протоколи, тези проучвания на ГМО културите са на разположение и всички геномодифицирани култури при искане могат, има такива протоколи, протоколи, които могат да бъдат е, предоставени на всеки, който поиска достъп до тях и тези, които са поискали достъп, до сега са получили а, е, достъп до тези протоколи. А, е, те не са публично достъпни, но а, са на разположение на всички, които са поискали изрично да има достъп до тях. Самата агенция по безопасност на храните е отговорила на всички, положително на всички искания. Нито едно искане, нито една моба не е, не е получила отказ информацията е изцяло, резултат на проучванията е изцяло на разположение. Разбира се, не подробностите в генния състав на, на растенията и други подобни. А, тук като че ли а, трябва да се почетае, че комисията в никакъв случай не може да бъде обвинявана в, в това, че казва неистини трябва да се подчертае значението, което комисията отдава на сигурността на геномотивационните организми за здравето на човека, животните и на опазването на околната среда. Тези оценки, които правим оценки на въздействието в Европа, са едни от най-строгите в целия свят, най-взискателните. И страните, в които се произвеждат подобни геномодифицирани култури, трябва да кажем, тези, тази оценка на въздействието отнема доста време. В Америка те траят 3-4 месеца, в Европа 5-6 години отнема една такава оценка. Очевидно, разбира се, винаги може да се призовава за усъвършенстване на методите, някъде се споменава конфликт на интереси, но трябва да кажа, че няма никъде, никъде другаде по света от оценката на въздействието на геномодифицираните организми не е така строга и така взискателна, както при нас. И накрая ще приключа със следното. Две неща. Първо, генномодифицираната царвица във Франция е забранена с закон, който е национален, не е част от общностното законодателство, така че няма рискове е, за френските пчели. Въпреки, че вносителят на петицията твърди, че неговите интереси се простират и в други асоциации, в връзка с други страни. И второ, Комисията би искала да, да даде право на страните членки сами да решават какви култури да се отглеждат на техната територия, въз основа на съответни критерии, като се допусне съвместното отглеждане на ГМО и традиционни култури. Както знаете, вече имаме доклад, който мина на първо четене по този въпрос. В съвета нещата се спряха по време на датското председателство, но ние разчитаме много на това предложение за да може било цели региони, било отделни страни членки да решат било на регионално, било на национално равнище, дали имат интерес и дали биха искали да разрешат отглеждането на подобни е, култури и, или пък да ги забранят. По този начин ще бъдат е, решени е, много проблеми, включително проблеми, с които се сблъскват е, земеделците. Благодаря, господин председател, че ми дадохте думата. Благодаря. А сега думата има господин Тейдор. Uh, Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вносителя. Много се радвам, като чувам, че комисията отдава такова голямо значение на безопасността на меда и продуктите от мед. Комисията със сигурност си дава сметка за работата на Европейската агенция по безопасност на храните от последното наше заседание в нашата комисия обсъдихме доклада на Селерино и ГМО. И също така и позицията на Европейската агенция за пренебрегване на последните заключения от този доклад. Искам да кажа, че работата на Европейската агенция по безопасност на, храните, на храните води до определени съмнения. Изказвам се в подкрепа на петицията. Нека да си припомним 6 септември 2011, когато е, Съдът на Европейските общности се произнася за това, че медът, който съдържа прашец от ГМО растение, води до хранителни продукти, които не могат да се пускат на пазара без е, предварително разрешение за това склонен съм да се съглася с това, че няма друго, друг механизъм, който да защити пчелите и околната среда, а също и да защитим правата на потребителите. Това решение е нещо като мораториум върху ГМО растенията. Ето защо приказвам комисията да прекрати разрешенията за отглеждане на ГМО царевица, а също и внимателно да разглежда всички внесени искания за подобни разрешителни. Също така да се проведе задълбочена оценка на въздействието от всички растения с ГМО. И не на последно място предложението на комисията за преразглеждане на директивата за меда, което трябва да се обсъди тази седмица в Комисията на парламента по околната среда, трябва да се предшества от пълна и независима оценка. И тази петиция, мисля, че получи хиляди подписи, следва да остане отворена, докато не се разрешат всички тези останали въпроси. Благодаря ви, господин председател. Има ли друг желаящ да се изкаже? Да, ще ви дам думата след малко, но нека да се обърна към членовете на парламента. Желая ли някой да се изкаже? Вносителят, заповядайте. Да ви explique. Благодаря за направените разяснения. Доколкото разбирам, Европейската комисия прави изключение, що се отнася до пчелния мед който в европейското законодателство, когато става дума за анализ, проследяване на следи от ГМО, т.е. взима се целият обем пчелен мед, тъй като става дума за полена, за пчелния прашец и е, всъщност да се направи едно изключение, което не, се, е, не е факта при другите хранителни стоки. Е, що се отнася до тези растения, за които бяха посочени, обект на проучвания, ще спомена царевицата и памука, но е, около 40% от е, е, дела на протеини идва от това растение. И нектар дава и полен царевицата, а памука също така. И това е в сила и за Испания. По-специално, що се отнася до Испания, искам да уточня, че преди два дни испанските пчелари се е, изказаха против изменението на директивата за меда, както и две други държави членки и с 87 000 хектара засадени с царевица трансгенична, един огромен дял в Европейския съюз – всъщност се присъединяват към нас за това да не се изменя, да не се правят промени на директивата за меда. Наистина крайно време е както що се отнася до необходимите документи за пускане на пазара и фармацевтичните продукти, конфликтите на интереси трябва да доведат до провеждане на независими експертизи и а, задължително да бъде прозрачността в тази сфера, така че в крайна сметка тези, които взимат решение, да вземат правилното решение. Благодаря ви. Muy bien. Eh, vamos a ver, como hay una... Добре. Благодаря ви. Господин Тейлър или? Маргарет иска да се иска. Uh, Въпрос към комисията. Може да се окаже, че смятате, че гема организмите са безопасни и няма проблем, след като от Монсанто излъчват чудесни реклами. Не обсъждаме това тук. Тук говорим дали трябва да се забрани нещо и дали не поставяме нови препятствия пред потребителите и дали трябва да се поставят конкретни етикети за мед, който съдържа ГМО. Тук трябва да е ясно, че производителите ще бъдат подкрепени от нас да получат обещетение за щетите, които са понесли или ще понесат във връзка с реализацията на своя мед, повлиян от ГМО според мен не е справедливо е, те сами да понесат тези щети, изправни пред Монсанто, защото не е по силите на обикновен човек да се справи с това. Монсанто има достатъчно механизми за въздействие, може би и в ЕФСА. От нас трябва да излезе ясно послание как ще бъдат обещетени във връзка с техния достъп до пазара и щетите за тях. Тук, струва ми се, комисията трябва да каже ясно какво смята за безопасността, дори да се твърди, че е безопасно. Ние продължаваме да питаме как стои въпроса с етикетите. Председателя комисията. Ако желаете да отговорите на госпожа Оркин, заповядайте накратко. Две думи само, господин председател. Що се отнася до наличие на ГМО в е, меда, трябва да бъде разрешено този е, геномодифициран организъм. Ако това не е така, значи толерантност нула. Ясно е, не трябва да има никакво е, следа. Става дума тук за Монсанто 810, разрешен е, е, сорт в няколко държави, сред които Испания. Но ако не е разрешена тази култура на територията на Европейския съюз, казвам, подчертавам отново, толерантност нула. Аз съм. Ние всъщност следваме това, което ни посочва ЕФСА, Организацията за безопасност на храните. И ако този орган ни казва, че даден продукт не представлява заплаха или не носи риск, ние го разрешаваме. Ако има някакъв е, слаб риск, предприемаме мерки, за да ги заличим. Но ние не следваме кампаниите, рекламните кампании на Монсанто. Това не е вярно, госпожо. Е, благодаря много. Още една петиция. Ще представите ли? и а, е, след като я представите, ще взема отношение по двете. Така сега а, е, вие ще представите петицията по точка 5. Да. Дами и а, е, господа, моля ви да отбележите че не е в основата на нашата организация тази петиция, но Комисията по петиции се обръща към мен, за да представя тази петиция, която се отнася до въздействието върху смъртността на пчелите, на фитосанитарните продукти. Така че моля да ми извините, тъй като аз не съм участвал в изготвянето на тази петиция, мога само в един общ поглед да представя позицията на френските пчелари. Едно сдружение за защита на потребителите, испанско внася тази петиция която се посочва негативното въздействие на препаратите за растителна защита върху смъртността на пчелите, на големи колонии пчели на територията на Европейския съюз. И опасни и сериозни последици на три активни молекули – финиронил, мидаклорприт и тиаметоксан. И а, при а, самото а, за, а, саждане, свързано с а, потенето на растенията, euh, както и а, въздействие, свързано с приемането на тези препарати от пчелите. Така че тази петиция е от изключителна актуалност в днешно време, съгласно френските, европейските пчелари. След 15-17 години наблюдения и действия от страна на всички европейски пчелари, деносиращи именно това въздействие на пестицидите върху пчелите и въздействието на тия метоксана и във Франция, и в други европейски държави – е, наистина в близост до е, тези култури се установява значителна висока смъртност на е, пчелите. Така че тези три препарата и според нас цялото семейство на неоникотиноидите – в очакване на изцяло преразглеждане при пълна прозрачност на въздействието на тези препарати, оценка, която да бъде напълно независима така че в експертните групи да не бъде включено нито едно лице, което би имало някакви интереси и да се стигне до конфликт на интереси. това е изключително важно, защото тези препарати са преминали всички изисквания и тестове, така че по един незаконен начин и са пуснати на пазара. Днес те трябва да бъдат изтеглени от търговската мрежа в целия Европейски съюз, както и всички препарати, включващи тези три препарата, три молекули. И едно неодавнащо проучване на Майкъл Анри от ИНРА посочи голямото, силното въздействие на тиометоксана върху пчелите с симптоми близки до болестта на Алцхаймер. Пчелите губят изцяло паметта си при съвсем ниски стойности на този препарат. така че искаме да се докаже и пълната безопасност на тези препарати върху човешкото здраве. Също така има опасност за потребителя от дълготрайна, дълга употреба на мед с подобни следи от тези продукти. Благодаря ви много. Благодаря. Преди да дам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Комисията счита, че тук сме изправени пред един проблем пред пчелите много по-сериозен, отколкото генномодифицираните организми. Добре съзнаваме това. Започнахме да разбираме този въпрос с никотиноида, пред, от около 3 години. И във Франция вече от известно време съществува опасения във връзка с това и, и а, искаме директивата 2010-2001 да бъде а, усъвършенствана. Вече а, условията са много по-строги и взимат предвид необходимостта от безопасност за пчелите през март 2001. Още един път разгледахме схемата за оценката на риск за пчелите при използването на пестициди. Това е много важен пункт, трябва да се отбележи. Бяха публикувани съответните документи още тогава, сочещи как, какви критерии трябва да използва ЕФСА, когато оценява въздействието на никотиноида. А миналата година, през 2010 година, френски, британски и германски учени обърнаха внимание на научната и земеделска общност, общественост върху опасностите и затова ние веднага поискахме от ЕФСА да оцени тези, е, е, резултатите от тези различни изследвания. Тъй като тук става дума за нещо много ясно. Високата токсичност на тези препарати върху пчелите е добре известна. Но в случая става за токсичност, която не е остра, субакутна е, обаче тя модифицира поведението на, променя поведението на пчелите. Е, на 7 януари а, миналата седмица ЕФСА издаде, оповести три становища за тези а, препарати и казва на английски следното. Висок и акутен а, риск. Или пък, това на френски казано същото, акутен, е, висок риск. И това е причината, поради която ние в момента обмисляме различни възможни е, стъпки, е, за да може тези три становища да бъд, научни становища да бъдат отразени в съответни препоръки и изисквания. От една страна укрепване на директива 21 от 2010 година за използване на никотиноида и Особено когато се подготвят семената за засяване, защото този никотиноид от една страна съдържа прах а, и този прах там е размесен с семената, когато те се засяват. А, значи необходимо е да бъдат да защитени растенията от тази опасност. Второ, а, да се продължи, продължат научните изследвания. В момента имаме два такива проекта, които се финансират от нашите колеги от Генерална дирекция научни изследвания, ДОК е и СТЕП, които цялото цел е да, да установят всички възможни причини за този синдром на колапса на пчелните, пчелните семейства. Е, някои общи условия, е, е, промените в климата и други, които могат да бъдат виновни за това. Значи тези научни изследвания се опитват да установят всички най-важни причини за това въздействие върху пчелите, пчелите семейства. И на трето може, място, може би е още рано да ви го кажа, но ще ви обясна причините за това. трябва да се вземат а, а, а, мерки срещу използването на този азотно-окисен никотиноид. Миналата седмица, след публикуването на тези три научни изследвания на техните резултати, ние поискахме да чуем каква е реакцията и отговорът чакаме, очакваме да получим на 25 януари. Защото, разбира се, ние трябва да изслушаме всички заинтересовани страни. От една страна пчеларите и земеделците, от друга страна производителите на пестициди и селските стопани. И, и, и като имаме предвид тези три мнения, генерална дирекция, която отговаря за, за селското стопанство, вече е запозната с тях. Най-малкото тези три препарата могат да бъдат забранени. И като вземем становището и на другите заинтересовани страни, вероятно е комисията да обяви какви мерки възнамерява да вземе за фипонила. Очакваме становище на ЕФСА през март тази година. Значи, когато имаме становището на ЕФСА за този препарат, в зависимост от това какво е това становище, ще вземем а, мерките, които се налагат а, в светлината на научните заключения за риска, доколко този риск е голям а, и какво трябва да се направи. Това е, господин председател, което мога да кажа по този въпрос за сега. Благодаря. Имате думата. Благодаря ви. Сигурно членовете знаят, че Европейската агенция миналата седмица излезе с е, доклад относно е, рисковете от е, свободните никотиноиди, които се съдържат в инсектициди. Тук няма да говоря за ужасните последици, които се споменаваха там, тъй като това е вписано в петицията. Във въпросния доклад се казва, че освен всичко останало тези инсектициди представляват и голям риск за пчелите. Подчертава се също така, че има и други а, научни данни, които следва да се съберат и анализират, за да се оцени допълнителния а, риск. Имаме и ограничена информация а, относно други инсекти, които събират полени. Разполагаме и с други доклади, които говорят за препарати, които пряко водят до намаляване на числеността на пчелите. Опрашването чрез инсекти засяга и економическата дейност в света и е, е измерена с конкретен дял. 87 от 115 от основните световни храни са силно зависими от пчели и други подобни насекоми, които събират прашец, включително кафе и какао. Предвид на това, че има масов срив на популацията на пчелите в света, ясно е, че продължаването на сегашната ситуация води до риск, при който има сериозна заплаха за околната среда и безопасността на храните. Предвид на тази неотложна ситуация и нарастващия обем от научни данни, които ни показват, че никотиноида е сериозен риск за а, медоносните пчели, аз подкрепям тази петиция, петиция, с което се иска забрана на тези препарати. Има няколко държави членки, които подканят е, комисията да пристъпи към обща забрана. Господин председател, аз е, ви призовавам и тази петиция, както и предходната, да остане отворена. Благодаря. Госпожа Делир. Белир. Благодаря, господин председател. Малко съм изненадана, е, защото мисля, че и други колеги поискаха думата преди мен. Je ne vais pas revenir sur les propos de, de mon collègue Chris. Е, няма да допълвам колегата Крис. Наистина изключително важно е, е да се защитят пчелите и с оглед на економическата им роля, на опрашването на растенията и на продукта, който произвеждат. Наистина, е, след като подчертаваме факта, че полинизиращата роля на пчелите е призната, има висока добавена стойност. Много ясно е, че ако загинат тези толкова важни насекоми, това ще доведе до значителни последици и за безопасността на храните. А, ние споделяме всички тези гледни точки, но а каква е целта на петицията? Какво да направим? Един въпрос бих искала да задам на Европейската комисия. Това, което чух, малко противоречиво, ако не дори парадоксално, през 2009-2010 година е имало проучване, позиция на парламента 2011 година – Еколозите подчертават факта, че този доклад не е отишъл твърде далеч, не е открил, не е установил всички а, вредни последствия от а, пестицидите и другите подобни препарати, от ГМО. И в началото на 2013 имаме три становища научни на ЕФСА, които признават пряката връзка между някои препарати и здравето и причината за смъртността на а, пчелните семейства. Това е научно установено. Има пряка връзка, казахте го. Тоест има потенциален риск за здравето, за цялата хранителна верига и за човешкото здраве. И след като се а, установи а, научно този риск, какъв е смисълът? Това е моят въпрос. А, всички а, действащи лица, всички субекти, какво ще запитате производителите, дали са съгласни с заключенията на ЕФСА, е, съгласни ли с тези научни резултати и дали е, признават въпреки този признат е, риск за човешкото здраве, дали приемат да намалят използването на пестициди. И има ли научно призната връзка и въздействие от използването на тези хербициди и пестициди върху здравето на пчелите? Ако това е така, нашата отговорност е да забраним продажбата на тези е, препарати, които са очевидно опасни. Аз е, нямам нищо против след 15 дни да се видим отново и да обсъдим и а, е, какво мислят производителите на пестициди, а, но така или иначе имате нашата подкрепа, що се отнася до забраната на а, продажба на тези препарати. Аз също съм за това да остане отворена тази петиция. И да се вземе решение, което да е по посока забрана на а, използване и на продажба на всички тези а, препарати. Благодаря ви, а, госпожо. Има ли други желаящи да се изкажат? За 2-3 минути ще ви дам думата за да дадете отговор на въпросите и след това на вносителя. И след това ще вземем решение. А, на господин Тейлър да отговоря първо. Да, четири държави членки са предприели национални мерки от няколко години при това, за да ограничат, да забранят в определени рамки три от тези субстанции. Не става дума за общо повсеместна забрана. И въпреки, че това решение е взето в противоречие на европейското на законодателство, не сме сезирали Европейския съд въпреки че сме били в правото си за искане на отмяна на тези национални разпоредби, което показва отношението, положителното отношение на комисията по отношение на забраната на тези препарати. На госпожа Елиар, какъв е смисъла да се направи консултация с съответните страни. А, когато става дума за толкова сериозен въпрос, това се прави. Всъщност, благодарение на пчелите, 90% от опрашването ще се, се осъществява. Ако няма пчели, земята ще се превърне в една луна без растения. Освен това, става дума за огромен наброй работни места и милиарди евро. Тоест, трябва да установим какъв е баланса между лунния пейзаж и съкратените работни места от друга страна на производители на тези препарати. Така че ще изчакаме 25 януари да видим какво ще каже ЕФСА и ще обсъдим тогава ситуацията. И с прескомунике ще бъдете уведомена за това, госпожо. сега давам думата на вносителя. Благодаря, че ми давате отново думата по тази тема. Няколко неща. Френското правителство, министъра на земеделието се произнесоха напоследък, подчертавайки необходимостта от по-различно производство да се извърши една промяна, да се тръгне по пътя на агроекологията, т.е. се идва обращение, така че да не се натрупват паразити в културите, в почвите. И подобен вид земеделие може да бъде добра альтернатива на системното употреба на пестициди. Тези субстанции, които искаме да бъдат забранени, са превентивни, но знаем превентивната дейност на антибиотиците колко е опасна за човешкото здраве. И това води до резистентност и непрекъснатото присъствие, наличие в почвите на всички тези натрупани количества препарати – ще има много сериозни последици върху насекомите и по-специално пчелите. Много бях шокиран като това, което чух, че тези мерки, които се предприемат във Франция, противоречат на европейското законодателство. Всъщност, френското законодателство се обърна срещу много големи фирми, производителки и аз съм убеден, че Европейския съд ще даде право на френското правителство за забраната на използване на тези препарати. Що се отнася до 50 000 работни места, Можем ли да сравним 500-те хиляди работни места при едно пренасочване към агро, към екологично замеделие, а тези милиарди, които се посочиха, са наистина нищожни в сравнение с ролята на опрашващите насекоми пчелите. Благодаря ви. Изслушахме комисията, която каза, почерта колко е важна тази тема. Изслушахме и а, другите страни, вносители на петициите. Предлагам ви следното. Ще оставим отворена тази петиция, както беше предложено. Ще се свържем и с комисията по околна среда и ще можем да зададем и устен въпрос към компетентния комисар, така че да чуем и позицията на комисаря по този въпрос. Съгласни ли сте с подобна позиция, с подобно решение? Имате ли нещо да добавите? Добре, приключвам е, с е, тази точка. Преминаваме към точка 7 от нашия дневен ред. А, и така, доклад относно проучвателно посещение в Италия през октомври 2012 година. Eh, la señora Merkis, ¿me dicen? Sí. You have the floor. Welcome and thank you very much. Ви е, срока за 31... Е Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Ние сме обсъждали най-подробно съдържанието на нашето посещение в Лацио и кампания. Поради петициите, които получихме във връзка с разходването на ресурси в тези области. Затова няма да се разпростирам надълго. Ще премина направо към заключенията. Ние, членовете на делегацията, се върнахме с няколко кила документи, които ви показах. Документи, които ни бяха предадени от вносителите на петициите и от съответните местни власти. Всички, които искат, могат да се запознаят с тези документи. И по този начин е, стигнахме до доклада, който е пред вас. Значението на проучвателното посещение беше голямо за онези, които живеят там, които искаха да се срещнат и разговарят с нас. И в делегацията участваха не само формалните членове на делегацията, не италианци, но включително и италиански а, депутати, а също така и представители на италианската администрация. Всички се стремяха да ни помогнат. Както знаете, Италия има дълга история на неприлагане на законодателството, свързано с отпадъците. И беше необходимо да се направи нещо, особено в Неапол и в Лацио, в Кампания, където въпросът с отпадъците е много остър и неотложен. Положението в Лацио е критично и е, членовете на делегацията разбраха, че местните власти добре съзнават опасността и се опитват да направят всичко, което е възможно, за да не стане този район сметището на Италия. Нашите отношения с тях бяха конструктивни и техните усилия заслужават подкрепа. Обаче, и има някои факти, които а, излезаха на бял свят след нашето посещение. В Лацио има а, специален а, комисар, както в миналото и в района на кампания е имало такъв специален комисар, който се занимава с тези въпроси. Ние се отнесахме много критично към ролята на този специален комисар – защото а, а, такъв подход изобщо не отговаря на реалните проблеми. Има а, дълга практика за а, неправилно употреба, неправилно управление на отпадъците в а, тези райони и в кампания, и в а, Лацио. А, усилията на този а, комисар а, всъщност само вредят, изобщо нищо не помагат него за решаване на проблемите. Господин Сотиле, който е, беше специален представител, станен комисар в Лацио, беше отново назначен а, на същия пост от а, господин Клини, министърът, за още един мандат. А ние бихме искали още един път дебело да подчертаем, че всички членовете на делегацията бяха а, настроени много критично спрямо неговата дейност. И като се има предвид, че ние бихме вече няколко пъти заявили това, бяхме казали, че е необходима промяна, става ясно, че в района на Лацио и в района на Кампания се разчита на едно единствено нещо. Това са депа за отпадъци, за буклука. Ние посетихме много а, а, места, които не бяха годни за депа за буклук. И аз и моите колеги е, разбираме много добре какво е едно временно е, депо. Кое е временно в едно такова депо за буклук? Във всички случаи не това, което то съдържа. Господин Сотиле заяви обаче, че според него в морното дело от Тачо има много малка дейност, замеделска дейност, и затова това място е подходящо за депо за буклук. Но трябва да се каже, че там има най-малко 3000, а те най-малко 300 а, стопанства, които се занимават единствено с земеделска дейност. Не е възможно нито местното население, нито администрацията а, да се оплаква обаче, защото а, бяха събирани подписи, обаче господин Сотиле и в миналото, пък и сега показва, че той изобщо не се вслушва в, в, в това, което от, иска от него обществеността. И ние, тъй като много ясно заявихме, че това състояние на нещата не може да продължава, не бива да продължава, а, и въпреки това, както виждате, то продължава, той беше преназначен, това е абсолютно невероятно, просто не е за вярване. Както казах, изобщо никой не се опитва да чуе е, оплакванията на хората. А, това е в Лацио. При, в кампания обаче нещата седат малко по-добре. Местното население, не само от Тачо, но и изобщо, а, а, се оплакват, но политическите, политиците и, и властите изобщо не им обръщат никакво внимание. Те изобщо не участват в процеса на взимане на решения. Има още нещо, което е много обезпокоително това е, че политиката за управление на отпадъците е в ръцете на една единствена частна фирма, която има монопол в тази област. Е, добре известно е, че монополите не са благоприятни и е, Европейския съюз е, в никакъв случай не ги насърчава. И затова как е възможно една такъв голям район и важен район на Италия в него е да има само една единствена частна фирма, която се занимава с управление на отпадъците. А ние категорично възразяваме също подобна практика. Искаме да ви обърнем внимание, че всичко това спомага за все по-нататъчната деградация, все по-нататъчното влушаване на процеса на управление на отпадъците с всички отрицателни последици за местното население. Приватизацията Разбира се, в случая беше в полза на организирани престъпни групи, мафията и други престъпни организации в Италия. Смятаме, че обществените организации трябва да действат и абсолютно необходима прозрачност на процесите, които протичат. Такава прозрачност в момента няма. По тези причини, преди всичко, потвърждаваме сериозните обвинения, които правят вносителите на а, петицията. Когато става дума, пети, а, които става дума за управлението на промишлените и битови отпадъци в Италия. А не трябва да се забравя, а, че наред с битовите отпадъци, промишлените отпадъци се стават все по-голям проблем в Италия. заявяваме още един път високо и ясно на политическите власти в Италия, че трябва да направят всичко възможно, за да прилагат а, а, директивите в тази област на европейското законодателство. Има, има в момента дело в Европейския съд, има други процедура за нарушение на, от Европейска страна на Европейската комисия е започната процедура, но комисията, Италия трябва да направи нещо и да действа преди да излезат решения и, срещу нея и да бъде осъдена. Приветстваме това, малките стъпки на подобрение, които, на които сме свидетели в областта кампания и призоваваме властите по прозрачен начин, с участието на обществеността, да се опитат да решават тези проблеми. Това, като се даде възможност на гражданското общество да участва в процеса на взимане на решения. Какво трябва да се направи за правилното изпълнение на директивата за управление на отпадъците? Най-напред трябва да се има, да има програма и поне да се да станем свидетели на началото на нейното прилагане. Неапол стъпка по стъпка се движи в правилна посока в това отношение. Те имат една много добра програма, известна прозрачност и затова ние бихме искали Европейската комисия да направи възможното, за да подкрепи тези положителни стъпки с съответно финансиране. Но трябва да бъдем много, много внимателни, много бдителни за, относно положението в редица райони на а, Италия, особено кампания и Лацио. Необходимо е а, редовно аудитиране, а, публикуване на резултатите от годишните одити а, върху интер, в интернет, за да бъдат а, нещата достъпни за всички. Мисля, че също така усилията да се контролира от, от, от обществото този сектор. Трябва да бъдем, за да може това да стане, трябва да бъдем много, много бдителни, когато става дума за приватизация на управлението на отпадъците и когато този, това управление попада в частни, лицета на частни фирми. Необходимо е също така различните райони на Италия добро обръща по-голямо внимание на иерархията в, в, в отпадъците и това, което може и което не може да се а, отлага в, в депа. В кампания вече от отдавна присъстват военни гарнизони, които пазят депата за отпадъци. Да, ние не разбираме какво трябва в едно сметище да бъде пазено от войска. И тъй като ни беше казано, че няма тайни в това отношение, ние не разбираме, за нас е необяснимо присъствието на военните около депата за отпадъци. Значи, тук е необходима промяна. Трябва да се оттеглят военните от тези райони, защото тяхното присъствие е повод за безпокойство. На какво, за какво, а именно за какво служат тези депа, дали там не се отлагат отпадъци, които не са разрешени и особено промишлени отпадъци, вредни промишлени отпадъци. В кампания всеки момент може да се обяви ново извънредно положение във връзка с отпадъците. Това положение очевидно не може повече да се търпи. То е води до незачитане на закона а, ясно е, че европейското законодателство, пък и всяко закон, всеки закон трябва винаги да се изпълняват и да имат върховенство, защото в крайна сметка всички ние плащаме цената на нарушенията. Различните институционни реформи, за жалост, не доведаха до никакво подобрение в управлението на отпадъците. Разпределянето на постовете и отговорностите трябва да бъде по-прозрачно и по-ясно. Защото между регионите и между различните провинции на италиански провинции не е ясно кой за какво носи отговорност. За това призоваваме съответният ресорен министр много ясно да посочи кой за какво отговаря и много внимателно да следи как се развива нещата. Вече значи, говорих за специалният комисар Както в кампания, такъв за щастие вече няма в кампания. Има специален министр, който отговаря там, но има такъв комисар в Лацио. И този пост, както казах, изобщо не отговаря на нуждите на управлението на отпадъците. Значи необходимо е и по този въпрос да се направи нещо. отлагането е, на е, отпадъци в е, депата трябва да престане, трябва да се намерят други решения, включително и износът на отпадъци, което разбира се е крайна мярка, така както са изискванията на рамковата директива, където трябва тези проблеми да се решават на местно и регионално равнище. а използването на депа за отпадъци, на сметища в Италия е прекалено. Сериозно е безпокойство поражда и също така и монополистичния характер, монополния характер на управлението на този процес. Е, е, е, управлението на тези сметища е непрозрачно, а, а има някои а, сметища, срещу които категорично се противопоставяме. А, говори се, че те са временни а, депа за отпадъци, но колко са временни не е ясно. Много ясно, значи трябва да в основите на директивата много ясно да се определи къде е възможно да има такива депа за отпадъци. Също се чува въпроса за разрешенията. Кой ще контролира? Кой ще контролира тези депа? Контролът трябва да бъде много по-строг и тяхната дейност трябва много внимателно да се следи. И а, а, а, накрая беше създаден специален специална комисия към италианския парламент а, за престъпна дейност, свързана с отпадъците. Тази специална комисия в а, италианския парламент е положителна стъпка. Ние приветстваме създаването й. Надяваме се, те ще играят активна, конструктивна роля в разследването на всички въпроси, свързани с престъпната дейност, корупцията и други свързани нарушения с управлението на отпадъците. В Италия още много има да се прави по този въпрос и ние подкрепяме всички усилия за решаване на съществуващите проблеми. Съответният ресорен министр трябва обаче да действа решително и бързо. Много ви благодаря, госпожо Маркес. Заповядайте думата. Да, имам няколко неща да кажа, но мисля, че не мога да изброя абсолютно всички аспекти, които а, чухме от а, председателя на делегацията по тази визита. Ще подчертая следното. Първо, посещението бе много успешно. Искам да благодаря на секретарията и на преводачите. Всичко протече нормално. И е, видяхме нещо като модернизация на превода, защото разполагахме с мобилно оборудване и това е голяма крачка напред. Щастлива съм за това. Благодаря на секретарията за помощта. И ето сега и парламента разбра, че а, можем и така да работим и беше и по-лесно. Всъщност всички трябва да си даваме сметка за това. Когато обсъждаме подобни мисии, на нас се гледа като на най-добрите адвокати за определени каузи. Европейските граждани възлагат определени надежди а, нас и тук при този повод имахме възможност да се убедим в това. Видяхме как в някои от залите си бяха събрали стотина и повече хора, които бяха изчакали 2-3 часа да пристигнем, за да ги изслушаме. Трябва да си кажем това при организирането на подобно и делегации да планираме възможно най-широко участие на заинтересованите страни. Радвам се за работата, която протече там. Мисля, че това, което казахте за специалния комисар, трябва да се проучи внимателно. Аз лично се изненадах от това, че министъра по околната среда, който иначе е много силна личност, отново бива назначаван, след като бе заявил, че всичко е наред, а се оказва, че не е наред. Това ме изненада. И после относно спешната ситуация. Това трябва да се каже отново. Всеки път, когато се появява темата отпадъци, се чува този призив. Това е спешна ситуация. Трябва нещо да се направи. И виждаме и колко неподходящи са били решенията по избор на определени сметища. Последното, което ще изтъкна е, че проблемът за отпадъците не засяга единствено Италия. Той засяга и други страни, като България, Кърция. Виждаме го и в Дания. И там се усеща. Там сме най-добрите пиромани, защото отлично се справяме с горането. Извличаме енергия от това. Но добре е да се запитаме как да стопанисваме по-добре и отпадъците. Днес говорим за зелена економика и трябва да смятаме отпадъците като енергоносители. В Дания смятаме, че сме напреднали, но разбирам, че има един доклад на комисията, в който се казва, че могат да се разкрият много работни места, ако правилно насочим отпадъците към тяхното подходящо обезвреждане. на отпадъците следва да се гледа като на нещо ценно. И тук истинските разбойници не са мафията. Задачата е в ръцете на политиците и те трябва да си свършат работата. Благодаря отново на делегацията, председателя. Благодаря. Сега ще дам думата на комисията. Заповядайте. Благодаря, че ми давате думата. Комисията си отбеляза това, което беше казано, прочетохме доклада. Отбелязваме си заключенията на Европейския парламент в резултат на това посещение – което потвърждава сериозността на положението и комисията ясно осъзнава това. Имам предвид по-специално Лацио, защото там нещата са доста замъглени. Местните органи трябва да вземат много важни решения, така че да не се влуши допълнително ситуацията, да не се загуби изцяло контрола и да не се стигне до извънредната ситуация в кампания през 2007-2008 година. Що се отнася до кампания? И а, делегацията на Европейския парламент добре отбелязва това, че местните а, власти като чели са тръгнали по един а, правилен път на програмиране. Миналия януари беше прият план за управление на отпадъците, обсъден от компетентните органи на комисията и смятаме, че е приемлив този план. Така че комисията съобщи официално на италианските органи, че при определени условия и конкретни проекти, комисията е готова да участва в европейското съфинансиране, да го деблокира, защото през 2007 година беше блокирано това финансиране. За някои от проектите, по-специално за третиране на отпадъците в градските зони, трябва да се наблегне по-специално върху усилията в целия регион, не само в Неапол. Така че да се завиши дела на разделното събиране на отпадъци. Благодаря ви много. Секретариатът е, ме уведомява, че измененията трябва да се внесат до 30 януари. Е, споменах 30 януари, но секретарията току-що ми каза, че е, всъщност трябва да се отложи тази дата да се премести на 5 февруари, защото трябва да се извърши писмения превод. Благодаря ви и след това, ако няма много изменения, за следващото пленарна сесия на 20 февруари. Следващата петиция, представена от България, отнася се до строителството на депо за отпадъци в района на Ямбул. Вносителя на петицията е тук и има дума. Благодаря председател. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент. Когато преди малко чух е, мадам Меркес да говори за Италия, все едно чува как се говори за България. доклада може просто да му сменим името. Преди всичко ви благодаря за възможността в рамките на няколко минути да изложа становището ни по нашата петиция – аз лично бях постоянен жител в Европейския съюз до 90-та година. Израснах ценностите на Европейския съюз и бях техен посланник в България. След като се върнах в родината си при първите демократични години, тогава българите бяхме големи оптимисти за страната си. Днес, за съжаление, за много от нас страната ни се превръща в мащиха, за която ние, от която ние се оплакваме и по-специално от Министерството на околната среда и водите – срещу което ще получавате все повече и повече жалби. Преди да се обърнем към вас, опитахме да решим въпроса чрез диалог на местно, регионално и национално ниво, както и чрез протести и правни действия. Но срещнахме една бетонна стена заради криво разбраната необходимост България от освояване на европейски средства на всяка цена – независимо от вредите върху здравето на хората, които допринасят такива некачествени проекти, какъвто и е случая в Ямбол. Затова се обръщаме към вас, като последна инстанция, с искане за незабавно закриване на действащото сметище на община Ямбол, което не отговаря на законодателството. Крайният срок за затварянето на това сметище беше 16 седми месец 2009 година. То обаче продължава да се експлоатира и до ден днешен и вече се е превърнало в изключително опасна планина от отпадъци. През периода 2009-2012 година неколкократно в нарушение на закона бяха надграждани дигите му с цел увеличаване на капацитета, за което сме сигнализирали компетентните органи – за съжаление без резултат. Вместо да го затворят, искат да го разширят още седем пъти. Втората ни молба е средствата по проекта за регионално депо Ямбол да бъдат временно замразени до извършване на проучване на нова площадка и препроектиране на проекта в съответствие с изискванията на директивата относно депонирането на отпадъците, рамковата директива за отпадъците и директивата относно оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. През 2011 година ние пътувахме до град Хисаря, България, за да се срещнем с господин Карсен Расмусен от Главна дирекция регионално развитие на Европейската комисия, след което му обяснихме нарушенията в проекта за регионално депо. Той обеща да ни посети на място. Още чакаме. Притеснява ни и факта, че в България се говори открито за близки отношения на ръководителя на отдела за коалиционна политика и екооценки в Главна дирекция околна среда Джордж Кремлис с хора от Министерството на околната среда. Всичко това води до намаляване кредита на доверие към институциите на Европейския съюз. Познавайки вашата практика, вие вероятно ще ми отговорите – че местоположението на регионалното депо е въпрос на национална политика. Но ние ви обръщаме внимание, че националната политика на България по управление на отпадъците е в нарушение на първо директива относно депонирането на отпадъците, член 7, член 8, буква А по точка И, приложение 1, точка 1, точка 2, Точка 3, член 14, член 15. 2. Второ. Директивата относно оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. Член 2. Приложение 3. Точка 1б. Трето. Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. Член 5. Член 6. Член 8. Четвърто Директивата, установяваща рамките за действие на обществеността в областта на политиката за водите, член 4. Пето, директивата относно отпадъците, член 13, член 31. Шесто, регламента относно Европейския фонд за регионално развитие, Орхуската конвенция, седма точка. Осмо, Конвенцията за достъп до официални документи. Девето, Европейската конвенция за опазване на археологическото наследство – член 1, алинея 2, член 4. Десето, Конвенция за защита правата на човека, член 8 и член 6. Нарушение на вътрешното законодателство. Първо, Закона за опазване на околната среда. Второ, Закона за управление на отпадъците. Трето, Закона за водите. Четвърто, Закона за културното наследство. Пето, Закона за достъп до обществена информация. Шесто, наредба за оценка на въздействието върху околната среда. Седмо, наредба за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжение за третиране на отпадъците, член 3. Осмо, наредба за хигиените изисквания и здравната защита на селищната система. Конкретните нарушения по проекта за регионално депо Ямбол са подробно описани в петицията и нейните допълнения – първо, липса за оценка на въздействието върху околната среда за обект регионално депо за отпадъците на региона Ямбол, включващ общините Ямбол, Тунджа, Стралджа, Сливен, Нова Загора. Проложеното към проекта решение за ОВОС от 2002 година е за актуализация на проект за разрешение на общинско депо на Ямбол, а не на регионално депо и е с изтекла правна стойност. Второ, приложено към документацията по проекта незаконно съобразно издадено комплексно разрешително без да е извършен ОВОз за регионално депо. Трето, разположението на депо не е съобразено с законодателството. Четвърто, не е изследван кумулативният ефект от други проекти. Пето, капацитетът на депото, изключително важно, не отговаря на критериите за европейски фондове за устойчивост на проекта. Клетка 1 ще бъде запълнена за по-малко от две години. Не са извършени анализи за количествата и морфологията състав на отпадъците на петте общини, което се потвърждава и от документацията по делото за нищожността на комплексното разрешително. Шесто, не са предвидени мерки за контрол върху водите и продуктите от излугването. Седмо, допуснато е неправомерно раздробяване на проекта, като се използва незаконосъобразно комплектно разрешително за клетка 1, без да е направен овоз за комплексното за регионално депо. Осмо, към проектната документация са приложени незаконосъобразни решения на Общински съвет Ямбол, които са отменени от съда незаконосъобразни решения на министъра на околната среда и на регионалната инспекция по околна среда, които са в процедура по обжалване в съда. Преди да приключа, искам да направя следното съществено уточнение. Случаят Ямбол не е свързан с симптома не в моя двор. Вярно е, че семейството ми, семейното ми жилище се намира в непосредствена близост до действащото нерегламентирано сметище на община Ямбол – и планираната площадка за регионално депо. Ако се отнася само за мен и моето семейство, щях да се обърна към Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Тук пред вас се явявам в качеството си не на собственик на този имот, а като председател на Граждански инициативен комитет Ямбол и на неправителствена организация в обществена полза Движение с екологична насоченост. Към петицията ни е приложена подписка от 2614 души, жители на град Ямбол и на селата Дражево, Кажидимитрово, Кабили, които са пряко засегнати от лошата политика за управление на отпадъците в регион Ямбол. Представям ви акредитации от Гражданска коалиция за устойчиво ползване на европейските фондове и Европейския съюз от Коалиция за устойчиво развитие. Допълнение само. Девето, с Закона за управлението на отпадъците в България е въведена забрана за участие на обществеността в регионалните сдружения за управление на отпадъци и за възможност от страната на гражданите да защитават правата си по съдебен ред срещу регионалните сдружения. Десето, МОСВ отказва да предостави отчета по изпълнение на проекта за техническа помощ на община Ямбол за изготвяне на проекта за регионално депо, който е финансиран със средства на всички нас. Община Ямбол отказва да ни предоставя работните проекти по проекта за регионално депо Ямбол – не ни предоставят обектите, които са финансирани пак от нас. Знаем, че една част от вас тук са от управляващата партия у нас, но, не се, но се надявам да разгледате нашия проблем безпристрастно и с оглед на европейското законодателство. Човешкото здраве и околната среда не са партийно отсветени. Те са еднакво важни и поравно жизнено необходими за всички нас. България наистина има нужда от подпомагането на Европейския фонд за регионално развитие и други финансови инструменти за Европейския съюз. Но това подпомагане трябва да се освоява, за да се допринесе защитата на правото на всеки човек от настоящите и бъдещи поколения да живее в околна среда, благоприятна за неговото здраве и благосъстояние. Имайки предвид краткото време за изложение, предлагам подробно описане на посочените от нас нарушения по европейското законодателство – и разбира се, че ви каня на място да дойдете, както сте били в Италия, да дойдете на място в България, да видите за какво става въпрос. Но молбата ни е, ние, трябва ние да бъдем там, когато дойдете, ако дойдете, а не да бъдем пренебрегнати само при Министерството на околната среда и водите. Благодаря ви за вниманието. Muchísimas gracias. Eh, vamos a dar la palabra a la comisión, la señora Antonieta Rizova Calapis, por favor. Благодаря, господин председател. А, като а, български представител в комисията ще продължа изказването си на български. Господин Димитров, за жалбата, която изпратихте до Европейската комисия, в която са повдигнати голяма част от въпросите, които поставяте и в вашата петиция. За да спестя време, аз няма да повтарям правната рамка, на която се позовавате. Ще така ще кажа какво беше развитието от месец октомври, когато ние отговорихме на парламента по а, тази петиция до момента. По отношение на съществуващото сметище в Ямбол, което действа в нарушение на директивата за депонирането на отпадъци, което трябваше да бъде затворено в средата на 2009 година, е вход процедура за нарушение по член 258 от Договора за функциониране на Европейския съюз – в края на месец ноември комисията изпрати мотивирано становище до България, като това е втория и последен етап на досъдебната фаза на процедурата. Тоест от тук нататък, ако България не изпълни своето задължение, въпросът ще бъде отнесен до съда на Европейския съюз, за да се вземат необходимите мерки. Що се отнася до изграждането на новото регионално депо за Ямбол и съседните общини – службите на комисията се обърнаха към българските <clears throat> компетентни органи чрез EU Pilot. Това е така наречения пилотен проект на Европейския съюз, в рамките на който комисията така осъществява административен контакт с държавите членки преди да започне официалната процедура за нарушение по член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В началото на този месец получихме отговор на нашите въпроси по изграждането на новото депо, а те бяха свързани с спазването на европейското законодателство, с <clears throat> техническите аспекти на проекта за ново депо, както и с неговия планиран капацитет. Отговорът, който получихме е, че всъщност от отговора излиза, че този проект е замразен. Инвестиционното предложение, което е било внесено от инвеститора за, в рамките на оценката на въздействие върху околната среда е било оттеглено в началото на миналата година а, и към момента няма такава процедура, няма процедура по ОВОС. От друга страна, ново предложение, само да завърша, все още не е внесено. А от друга страна, Европейската комисия предприема всички действия и ще продължи да ги предприема във връзка с изграждането на всички нови депа, които се съфинансират по оперативната програма Околна среда, да отговарят на европейското и на българското законодателство. Трябва да имате предвид също така, че въпросите, които се разглеждат в висящи дела пред националните съдебни органи, не могат да бъдат коментирани от Европейската комисия на този етап, преди да бъдат решени от Националния съд. И в заключение не бих могла а, да не се съглася с вас, че комисията не може да се намесва директно при определянето на площадки за нови сме, сметища, при условия обаче, че са спазени изискванията на европейското законодателство за тяхното определяне. Благодаря. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Благодаря преди всичко на вносителите на петицията. И доколкото разбирам, вие сте действали доста е, е ефективно, е, ако е, наистина, е, ако наистина инвестиционното предложение е отеглено, това е добре. мисля, че трябва а, а, добре да разбираме какво точно става дума. Не, България не е единствената страна, в която става нещо подобно. И а, също така, а, аз бях начало на делегация, на мисия в България миналата година. И а, знам, че а, България е изправена пред много предизвикателства и е, отпадъците и тяхното е, складиране и депозиране е едно от тези предизвикателства. Необходима е яснота в отношенията между предприемачите, частните субекти от една страна и властите. Понякога сме а, е, удивени, а, как установяваме колко са свързани те едни с други. а, кой а, фактически а, отговаря, дали предприемачите е, или властите е, за това, което става. И нещо, още нещо. В България обаче е, действа активно, компетентно гражданско общество. Казвам това на нашите вносители на петицията, които са представени тук. Може би комисията, Европейската комисия значи това властите в България трябва да вземат предвид това, защото хората навсякъде трябва да разберат, че има смисъл да се участва, има смисъл да се борят за своите интереси, да знаят точно какво става около тях. И още един път трябва да се подчертая – че комисия като нашата трябва да отказва всякаква възможна подкрепа на гражданското общество и неговите искания. И когато е, е, вървят дела пред националните е, съдебни органи, разбира се, ние не можем да се намесваме, но трябва да внимаваме да не стане прекалено късно. И надявам се, че случай ще бъде решен в крайна сметка положително. Аз като дачанка винаги си боря за защита на тези интереси. Гражданското общество трябва да разполага с най-добрите възможности, за да изиграе своята роля в демократичния процес. Става дума и за директивата за ОВОз, става дума и за другите директиви, за които стана дума. Не знам дали тази компетиция трябва да бъде закрита или трябва да продължим да следим как се развиват нещата от тук нататък. Е... А, окей. Е, сеньора Ютова. Госпожа Ятова, заповядайте. Благодаря. Ще продължа на български, тъй като днес имаме голяма делегация от България. На тази петиция и тази жалба, след като а, на какво, какво чухме? Нарушени пет европейски директиви и може би още толкова закони от националното законодателство. На този етап какво ни каза комисията? Каза, че според информацията от българското правителство проектът е замразен и инвестиционният проект е оттеглено. Никой обаче не може да даде гаранции до кога този проект ще бъде замразен и до кога няма да се яви нов инвестиционен проект, който отново в нарушение на националното и европейското законодателство ще продължи изпълнението на този проект. При това, забележете, в разрез с всякакви екологични норми, без увоз, с реална заплаха за живота на хората, чието къщи са буквално на 3-4 метра от мястото на това сметище. Може би е редно да видим и какъв ще бъде от тук нататък развитието на досъдебното производство по отношение на сметищата в България, а също така да видим и как от тук нататък ще бъде проучвана новата площадка за изграждане на сметището, за което според мен Европейската комисия ще трябва да поиска допълнителна информация и документи от страна на българското правителство. Правя конкретното предложение тази петиция да продължава да бъде наблюдавана както от нашата комисия на Европейския парламент, така и от Европейската комисия. Е, Благодаря. Приятели, да бъде с нас I will now speak in English. For me... Сега ще говоря на английски. За мен, за Маргарет и за вас. Всичко това е позната ситуация. Дежавю. След като през 2011 посетихме София и виждаме, че проблемите продължават да са на същия етап, като размер на щетите за околната среда и отговор на правителството. Тук имам предвид нещо, което ни очуди мен, Маргарет и останалите. Когато госпожата министър на околната среда ни заяви, че българското правителство е силно ангажирано към прилагане на европейското законодателство тя каза, че се отнасят много сериозно към провеждането на ОВОз. Какво виждаме тук с случая на Ямбъл и петицията, изготвена от неправителствената организация, представена днес? Виждаме първо много лошо прилагане на европейското законодателство. Очевидно. И това се приема от българското правителство. Второ, едно пристрастно прилагане на законодателството за ОВОз, щом българското правителство решава да прекрати процеса по оценяване на проекта. И трето, отново същата история с закъснение. Правителството е приканено чрез петиции, чрез комисията да отговори на законни опасения и проблеми, свързани с един или друг случай. Всичко това ни е познато. Години наред лошо прилагане на законодателство, корупция или най-малкото подозрение за такава и в крайна сметка големи щети, които се причиняват не само на терена, почвата, но и на подпочвените води, които са от ключово значение за общината. И накрая виждаме как да го нарека. Опитвам се да го префразирам. Виждаме начин за това как правителството смята, че неправителствена организация не може да бъде част от провеждането на ОВОз и нещо повече. Не може да има достъп до информация, официална информация, свързана с проекта. И това е прилагане на европейско законодателство, по-скоро обратното, неговото нарушаване. А сега се връщам на казуса Суходол, който е много близък, ако не е идентичен с този на Ямбол. Е, Единственото, което имам предвид тук е, че става дума за трайно повтарящо се нарушаване на европейското законодателство при управление на отпадъците. За това говорим тук, колкото и неприятно да звучи. 2013 е годината, през която парламентът ще приеме новата многогодишна финансова рамка. И приложимите регламенти за европейско финансиране, с което ще се въведат нови правила за проекти, които се финансират по европейски финансови схеми. Задължението на комисията е да въведе нови, много строги правила за прилагане на европейското законодателство и в разумни срокове държавите членки трябва да отговарят на безпокойствата на вносители на петиции или на Европейската комисия. И накрая трябва да помислим за това как след 2014 в Европа няма да се разходват ненужно и незаконосообразно пари, които са за нарушаване на европейското законодателство. Благодаря ви. Благодаря, господин Росинаро. Мисля, че вие поискахте думата. Съвсем накратко, 4 минути. Ще бъде наистина много кратък. Искам само да кажа, че що се отнася за неправителствени организации или за хората около нас, никой не е уведомяван е, там прозрачността е нещо, за което не можем да говорим. Обещах да говорим много кратко. Обаче, що се отнася, че са отеглили проекта, не е точна пак информацията, която са ви дали, госпожо. Защото благодарение на, на нашата организация ние сме си отделили две години, сме се зарязали работата, за да ги спираме този е глупав, безумен проект, да не бъде финансиран. Две години ние търсим какви са нарушенията и след като им показахме на обществено обсъждане, което предизвикахме, нарушенията, тогава те го оттеглиха частично. Те тръгват върху един стар фалшив документ за овоз, който е направен на времето, който ние обжалвахме и се хвалят, последно и приключвам, хвалят се, че са подписали договора с община Ямбол за изграждане на това сметище. Те си го слагат вече като нещо, като подписан договор. Въпреки, че нямат нито един верен документ, нямат овоз, нямат пуп, всичко е фалшиво в... И, виждате ли, дори не смеят да признаят, че са искали да са го вкарали в апликационната форма, че искат финансиране за този проект. Но имат договор с община Ямбол за, за община, за сметище, за новото сметище на Ямбол. Благодаря ви много още веднъж. Muy bien. Благодаря. Благодаря много. В такъв случай очевидно, че петицията ще трябва да оставя отворена. И още нещо, за което говорим. Необходимо е да се пише до българските власти, за да може да се отговори на въпросите, които бяха повдигнати тук. Съгласни ли сте с това? Съгласни. Благодаря. Петиция номер 9, презентада Я... А сега минаваме към следващата петиция, номер 9 на, от Йоанис Пападополус, белгийско гражданство е вносителят, относно създаването на площадки за депониране на отпадъци в Гърция. Дами и господа депутати, дами и господа членове на Комисията по петиции, благодаря ми за възможността, която ми се дава за трети път да говоря пред вас. Само да ви спомена, че едва днес в 12 на обяд ме предупредиха за това, че ще участвам. Не знам защо толкова късно бях поканен. От февруари 2008 година е моята петиция и аз ще ви изложа основанията за нея и цялото това забавяне, което в крайна сметка доведе до една истинска екологична катастрофа. Днес, януари 2013 година, е доказан и научно доказан факт. По време на първото изложение от 3 ноември 2009 година ви говорих за третирането на отпадъците на тези три площадки. За Левкими няма да се спирам днес. Сметището беше изградено, но не функционира имаше и загинало лице, една майка на две деца на 43 години загина по време на тези протести. Не функционира днес тази, това сметище, защото хората от Левкими много активно протестираха и местните власти не смеят да задействат това сметище. В Кървонари нещата са съвсем различни. Там сметището е действащо. На времето ви обясних как се постигна съгласията на гражданството по този въпрос. И а, другото сметище на а, е, изградено през 1999 е, година с европейски средства, но никога не е бил действал. Това са снимка от 2009 година. През 1999 година е изграден е, площадката. Както казах, ето един документ от Европейския съюз. Бях уведомил комисията за този факт. И в резултат комисията се обърна към гръцкото правителство, което 10 години по-късно пуска площадката в действие без разрешително. Аз се обръщам отново към комисията, която отново пита правителството и тогава то издава лиценз през 2011 година. На 21 март 2011 година е издаден лиценза, разрешителното, при положение, че 1999 година е изградена площадката. Виждате, че е смехотворно това сметище, не по-голямо от футболно игрище. И през 2012 година какво се случва? Имаме планина от отпадъци и сметището е затворено и всички отпадъци отиват в Карвонари на няколко километра от а, това място а, на място, което не е било предназначено за сметище. А, за втори път представих темата на 20 декември 2011 година. Междувременно обмених доста кореспонденция с Европейската комисия, защото тя откри процедура, закрита в последствие. На 20 декември 2011 година, ако си спомняте, нямаше гръцки депутати, няма сега гръцки депутати, но в навечерието на моето явяване, ето сега ще ви покажа този господин. Ето този господин, познат ли ви е? Господин Папа Костандино, бивш министър на финансите, и министър на околната среда през декември 2011 година. Той иска да се срещне с всички гръцки депутати, за да се запознае с петициите от гръцки граждани или тазащи се до Гърция. С госпожа Палевели също се срещна и им казва на евродепутатите, че трябва да бъдат закрити тези петиции. А днес това лице е подсъдимо във връзка с, швейцарските банки, аферата с швейцарските банки. И е, след като не се е засрамил, укривайки данни, защо пък ще се засрами да укрие доходи. Междувременно, за щастие в Гърция има финансова криза. За щастие, защо да казвам за щастие? Защото най-сетне гръцките чиновници а, не са обременени а, и се чувстват спо, а, свободни, тъй като съм си общувал с много гръцки чиновници, мога да ви кажа това от 2008 година до сега които бяха подложени на силен политически натиск. И днес инспекторите през май 2012 година един инспектор а, а, връчи а, доклад от 40 страници, след като посети това сметище. А това наистина е смайващ доклад. Защото аз, един обикновен гражданин, а, нямам никакво специализирано образование в сферата на третирането на отпадъци. Във всички предходни доклади бях изброил всички проблеми. А какви проблеми отбелязват инспекторите, официалните инспектори на гръцкото правителство. Проблеми свързани с овоз, строителство, третиране на отпадъците, изтичане на опасни вещества. И всичко това аз бях посочил. А, и а, всъщност Европейската комисия а, се изказваше в защита на гръцкото правителство в а, своите писма. Ето, например, 30 март 2010 година а, се прави това. А, не се извършва сортиране, но от документите, които ни предоставя гръцкото правителство, се казва в това писмо, се спазват изискванията. Проверени са камионите, които влизат на територията на площадката. А какво казва точка по точка ще изложа това, какво казват инспекторите. И тук на гръцки Извършва се контрол на входа на сметището, но това е против а, законодателството в сферата на околната среда и съответните разпоредби, член 3 и така нататък. И в този отговор на комисията в решението и лиценза за la mise à disposition de lexivia au sein de la décharge. По отношение на тези вредни вещества, всичко това е, е остава на територията на Je lis dans le rapport des inspecteurs grecs de l'environnement. А какво казват гръцките инспектори? в глава контрол на евентуалното изтичане на проучването и показва липсата на мерки, гарантиращи изтичане, и излугване. Това създава проблеми за това дали са спазени изискванията. И отговарям на комисията. Не е вярно това, което ми казвате. И те ми отговарят на юни 2011, 2010, че те са правите, а не аз. Разбира се, че няма всичко да ви прочета, но те ми казват, например, за една изливна тръба, защото всъщност всички площадки, сметища в Гърция са близост до е, реки, които естествено по-нататък се изливат в по-големи реки и в морето. Така че да, целта е, разбира се, излугването да се извърши в морето и да се снижат разходите за сметището. Това е хипотеза, разбира се, но в Карвонари открихме една тръба, която изливаше в реката а, тези течности. в... Стикс, исторически известната река, а, и то в регион защитен по Натура 2000. И след това, по отношение на тази тръба, можем да ви уведомим, че има доклад, който удостоверява, че тези изливи са били забелязани и тръбата е била отведена. Какво ни казват инспекторите, гръцките инспектори? Je vous rappelle que la lettre de la Commission е Припомням, че писмото на комисията от юни 2011, 2012 е са гръцките инспектори. Една глава, в която се казва, установи се ПВЦ тръба, наличие на ПВЦ тръба, която а, осъществява излив на течност и на 40 метра от реката, литър на час дебит с а, а, пенлива точност. Тези изливи са установени през март 2012 година. Отговорното лице информирало съответните органи писменно, а, посочвайки тези а, зауствания, а, с, като посочва, че дебита зависи от а, дъждовете. И след извършения анализ се установява а, значителни стойности на вредни вещества, които са толкова завишени, че които показват силното замърсяване на водите. Тъй като няма източник на замърсяване, причинен от човека, заключението е, че а, причината е сметището. Сега само ще ви кажа, че през март 2011 година Европейската комисия Европейската комисия me disait, la Commission prendra toutes les... Е, посочва, е, Да, моля да ме извините, но наистина казах ви, че не съ, нямах време днес да, под, да се подготвя, защото много късно бях предупреден. А, е, с две думи се посочва, че не е необходимо да се продължи разглеждането на жалбата, защото всъщност сметището отговаря на изискванията на европейското законодателство. И съм наистина изумен, че през 2011 година Европейската комисия ми отговаря това. А пък след това откривам следния документ. Final version 2 juillet 2012. От 2 юли 2012 година и в този документ за Гърция се казва следното. В доклада за изпълнението на екологичното законодателство се казва, че Гърция в не е нарушение, но има заключение, в което се казва, че едно от всичките сметища за неопасни отпадъци отговаря на директивата. И това е комисията. И е, така, през декември ми казва, че сме изрядни, а сега е, в случая става дума за сметището на Карвонари. Ако не е то, трябва да ни каже комисията за кое сметище става дума. Така че това е ситуацията днес. Е, ще приключа сега защото през 2011 година имаше други документи, които представих във вашата комисия и които подкрепят това, което ви казвам. Е, цялата информация, цял система за управление на отпадъците в е, Гърция е, е грешка и това беше потвърдено в интервю в Катерини. И това, което ви казах сега за карбонари е в сила и за Кол, и за граматико. видяхте е, колко а, е перверзно това да отидеш да се жалваш и след това, за да не бъдеш санкциониран от европейските органи, да откриеш друго сметище на друго а, място. Ще ви а, предоставя, впрочем вече даже съм го направил, доклада на гръцките инспектори и наистина за щастие тази криза показа, че чиновниците в Гърция са честни хора, които обаче са търпели дълги години натиска, политическия натиск на покварени политици. Благодаря не знам, при да дам думата на комисията, ние не бяхме запознати с. Благодаря ви. Благодаря, господин Пападополос. Благодаря. А сега давам думата на представителите на комисията. Благодаря, господин председател. Вярвам, че е, информацията, която ще представя на вашата комисия, ще ви удовлетвори. Ще удовлетвори вносителят на петицията. Но имам е, и въпроси по отношение на обхвата на петицията. Вносителят вероятно ще обясни дали става дума за две депа или за депата изобщо, само за тях или за депата за отпадъци изобщо в Гърция. Колкото до сметището в Керетани. Вероятно знаете, че там е започнала процедура за нарушение поради това, че там липсва разрешение. Информирахме вносителят на петицията, който тогава беше оплакал и сме приключили въпросът с тази жалба вероятно има и други данни, които, с които ние не разполагаме. Ще помоля вносителя на петицията да ни предаде тази информация, за да може да действаме адекватно по отношение на това сметище. Така по отношение на двете депа. В Левикими, например, както каза вносителят на петицията, положението там не се променя. Проектът е изпълнен. Няма да се връщам и няма да повтарям това, което каза комисията по време на последното си съобщение. Там има ОВОС, който отговаря на изискванията на директивата от 2011-2012 и нарушенията могат да се отнасят само а, а, до директива 99 а, и другата директива, която се отнася до отпадъците. Ние очакваме да бъдем уведомени дали това депо за отпадъци вече функционира и дали задълженията е, са абсолютно изпълнени. Както информирах вашата комисия по време на нашето последно съобщение, комисията е, взе решението си възоснова на данните, предоставени от носителят на петицията през март 2012 година. Комисията реши да започне така нареченият EU Pilot, пилотен европейски проект. Това е нещо, което вероятно ще интересува вносителят на петицията. Възоснова на гръцките власти, това е информацията, която не бе подадена от гръцките власти. Беше започната процедура, процедура за нарушение 2012-2208. Става дума, че там съществува водно течение, също така има и отделят се газове. Колегиума на комисията трябва да се произнесе, произнесе дали е необходимо да се поиска от Гърция момент, незабавно, незабавно да вземе решение по този въпрос. Ще се върна на някои е, въпроси, които повдигна вносителят на петицията по време на своето изложение. Например, е, въпроса за тръбопроводите. Както каза и вносителят, е, комисията през 2011 или може би още преди това се свързала с гръцките власти и повдигна въпросите, които, сега, които спомена които спомена вносителят. Съответните тръбопроводи съществуват, но те са били цементирани и не функционират. Това беше отговора. Обаче сега разбираме, че не е такъв е случай. Това е един голям проблем. Не става дума само за нарушаване на е, е, екологичното законодателство, но също така и е нарушаване на изискването. Защото ако се окаже, че по въпроса за тези а, тръбопроводи страната, страната е излъгала Европейската комисия, това е много сериозно положение. Комисията в момента не разполага с възможност да инспектира положението на нещата на място. И за това, тъй като ние не можем да правим това във всеки случай, вярваме на националните власти и, и приемаме на доверие това, което те ни казват. В заключение ще кажа, че носителят на петицията с право се пита защо комисията действа едва сега. Без да се връщам към това, което се съдържа в първото съобщение на комисията пред вашата комисия, ще кажа само, че положението беше такова, че преди започването, преди да почне да функционира депото за отпадъци, ние можехме да установим само доколко то съответства на екологичното законодателство и на директивата 2011-92. И какво е положението с ОВОСа? Тази процедура е спазена. Ние не можехме да тогава да направим нищо друго основа на директивата за отпадъците, тъй като сметището още не беше започнало да функционира и гръцките власти тогава все още можеха предполага се да вземат всички мерки, за да отговарят то на законодателството. Когато обаче сметището, депото за отпадъци започна да функционира, комисията моментално провери въз основа на инспекционния доклад, който ни беше изпратен от носителя, дали е, депото функционира в съответствие с европейското законодателство. Установихме, че това не е така. И по този въпрос ще се произнесе колегиума на комисията в четвъртък. И накрая, за да приключа, още един път искам да се върна на въпроса за а, директивата за ОВОз. А, а, в тази директива има някои празноти. И именно по тази причина комисията сега предлага нова директива, която да дава повече гаранции при решаването на подобни проблеми. И виждам в дневния ред, че тази точка ще бъде обсъждана от вашата комисия в вашето заседание утре. Благодаря. Благодаря. Сега. Иска ли някой който да зададе въпроси във връзка с казаното до тук? Ако не е така, ще дам думата на вносителя на петицията. Но искам да попитам представителите на комисията. вносителят на петицията каза следното – нека да отправя въпроса към вас. Вярно ли е, че става дума за депо за отпадъци, построено с средства на Европейския съюз, депо, което никога не е било използвано. Разбрахте ли въпросът ми? Истина ли е това? Извинете, не разбрах много добре въпросът. Значи въпросът е следният. Вярно ли е, че е било изградено сметище, депо за отпадъци с е, европейски средства и че то никога не е започнало да функционира? Вярно ли е това или нямате информация по този въпрос? Не, нямам информация по този въпрос. А, европейски средства са били отпуснати и за изграждането подобно сметище. Дали то функционира или не, не знам. Нямам информация по този въпрос. Ще дам думата на вносителя на петицията, но разполагаме само с няколко минути. Давам ви думата, но моля ви, бъдете съвсем кратък. Е, да, напълно сте прав. Никога не е действало това сметище, изградено през 99-та година. На диапозитива се е, ясно се вижда какви средства са платени от европейските е, фондове и никога не е било действащо това сметище. Само след моята жалба тук е отворено за да се покаже по такъв един езуитски начин, че е действащо. А архитекта на тази площадка в момента е депутат в гръцкия парламент и отговаря за финансите. На времето е бил архитект в, този, в тази област и няколко проекта е участвал с европейски фондове. И всъщност ние ежедневно се сблъсквахме с подобни ситуации. И това, което е наистина жалко, е, че трябва да чакаме да се замърси и подземните, подпочвените води и цялата област, за да си задам въпроса как е възможно това да бъде изградено и тези, които финансират подобен строеж, да не могат да отидат да направят проверка на място какво финансират, къде им отиват парите. И днес, когато Гърция има известните финансови проблеми, и с тук ще приключа, нямаме а, нужда от а, тези а, германци, които идват да контролират но на, имаме достатъчно гърци, които могат да го направят, но никой не се вслушва в нашия глас. С това ще приключа. Благодаря ви. Ще направя а, предложение да се остане отворена тази петиция и през май Комисията по петиции ще посети Гърция и ще имаме възможност а, тогава да посетим и този обект. Да включим в а, а, програмата ни а, посещение на а, тази площадка. А, да, искате думата. Първо дамата. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ähm, и благодаря. Благодаря, господин председател. Бих искала да се обърна към представители на комисията с молба да се намери информация, която ни интересува. Кога може да стане това комисията? Искате да кажете информация до къде са достигнали тези проучвания. Не знам каква точно е Професионална дирекция околна среда. Ще предаде в следващата седмица наше предложението си. Искате да се изкажете отново ли, госпожо? Да. Въпросът се отнася до финансовите аспекти за да ви дам информация, ще се свържа с колегите от Генерална дирекция Регио, защото този въпрос не е свързан с околната среда. Не мога да ви кажа със сигурност сега, но утре ще им предам този въпрос. още кога ще стане това? отговор. Не мога да се ангажирам тяхно име, но веднага, щом разп... ми бъде предоставена тази информация, ще ви я предам. И така. Ако може да отговорите възможно най-бързо на, отговор, на въпросите на господин. Господин Велен, ще повдигна два въпроса. Питам се дали можем да получим документи по точка 47 от дневния ред за утре. Казаха ми, че има още една петиция относно а, банка в а, Румъния и може би ще се опитаме да я приключим. Това е едното. И другото Бих искал да се обърна към секретарията на комисията. Има петиция, по която е, Комисията по околната среда трябва да заработи позиция. Ние до този момент не сме работили по тази петиция. И така сме поставени в нелепа ситуация в очите на останалия свят. Председателя, благодаря ви, господин Виланд. Отбелязваме си това. Ще се обърна към секретарията да предостави възможно най-бързо тази информация. И най-вече по точка 47, ако правилно съм разбрал, преди да вземем решението утре, ще имате тази информация. Но вие скочихте малко напред, тъй като все още не сме приключили с работата за деня. Остава ни още една петиция с което ще приключим дневния ред за днешното заседание. Точка 10 остава, след което ще пристъпим към заседанието на координаторите. Точка 10 се отнася до петиция, свързана с замърсяването на река Дуеро. Господина, имате думата. Много ви благодаря господин председател. Ще говоря на испански тук пред тази комисия. Петицията е внесена пред парламента и комисията. Отнася се до отпадъчни води. Тези води постъпват от селище с около 200 жители. Те се събират и се заустват направо в реката без никакво пречистване. Испанските власти знаят за проблема. Това е нещо, което е незаконосъобразно по испанското законодателство. То е в разрез с член 7 на закона за отпадъчните води. До сега не са предприяти адекватни действия. Комисията се натъква на известни проблеми в усилията си да накара испанското правителство да предприеме адекватни действия. Най-вече поради размера на зоната, която е засегната с 200 жители. Тук се позваваме на член 7. Комисията все още не е в състояние да стартира анализа на ситуацията. Комисията е насочила усилията си към изпълнение на основните мерки по събиране на отпадъчните води и тяхното пречистване в съответните съоръжения. Това е иначе е един хоризонтален процес от компетентност на съответното правителство. е, че Европейската комисия се интересува от размера на засегнатите общини и региони. Тук трябва добре да разбираме последиците за околната среда, както и правните последици, които проистичат от нарушаването на директивата. В заключение, комисията има особено активна позиция по проблема и следи откритите наказателни процедури по аналогични теми срещу други държави членки. Испания вече е имала наказателни процедури по член 3 и 4 от същата директива и Испания била призована да отговаря по дело пред Съда на Европейските общности. Испанските власти добре съзнават риска от наказателна процедура и предвид на тази ситуация, комисията за сега не възнамерява да продължи с по-нататъчни стъпки. Председателят, има ли други желаящи да се изкажат? В случай, че не, можем да приключим тази петиция.